ако не го желая. Като шведка искам да кажа благодаря за това. Но най-вече искам да благодаря на всички депутати за интересните въпроси, които поставихте. Благодаря ви, господин Домбровски, за вашите отговори. Сега ви давам 5 минути за кратко и заключително изявление преди да закрия това заседание. Имате думата. Госпожи и господа депутати, драги колеги, най-напред искам да ви благодаря за тази възможност да разговарям с вас по редица въпроси, които бяха отправени към мен. Разбирам, че по много от тях е необходима допълнителна работа. При всички случаи аз съм готов на тясно взаимодействие с Европейския парламент. Аз самият съм бил депутат, за да видим как да се справим с предизвикателствата пред нас. Продължавам да смятам, че ви дължа отговор на един въпрос. Критикуваха ме, че не можах да отговоря по грешките допуснати в Латвия по време на кризата, мисля, че може да намерите някои отговори в препоръките за Латвия. Има различни препоръки за укрепване на енергийната независимост, въпрос и с геополитическо значение, неравенството в доходите, което може да се преодолее и чрез промяна в данъчното законодателство, засилване на съдебната система в областта на процедурите по несъстоятелност. Страната получи тези подкрепи и те отразяват редица недостатъци в страната и се надявам, че новото правителство, което ще бъде сформирано след изборите, проведени преди два дни, ще започне да решава. Определено това са сериозни предизвикателства пред Латвия. Що се отнася до работата на новата комисия, трябва да посоча още един път, че това е нова структура. Не всичко е доуточнено, но след консултации с останалите кандидат-комисари, мога да кажа, че ние сме готови да работим заедно в друг на сътрудничество и като екип. Разбира се, комисарите е, имат е, различен предишен опит и различна принадлежност, но ние трябва да работим заедно, така че да решаваме въпросите, които вълнуват хората. Економическия растеж, заедостта, и европейският економически и социален модел. Още един път благодаря ви за това изслушване и се надявам да си взаимодействаме отблизо и в бъдеще. Благодаря, казва председателката. Само няколко думи по по-нататъчната процедура. Ще има съвместно заседание за оценка между економическата комисия и координаторите от ЕМПО. Ще се опитаме да отчетем всички проблеми в писмото за оценка. Раздаде, по-късно ще бъде раздадено проекто писмо за оценка към 10 часа. Срок за коментари по писмото е вторник 10. Препоръчваме да има само един координатор за група като лице за контакт. Искам да помоля координаторите от Комисията по заетост да дойдат, за да обсъдим по-нататъчни стъпки в Комисията по заетост. И така, координаторите в Комисията по заетост, моля заповядайте. Благодаря господин Добровски, благодаря на членовете на двете комисии за интелигентните и интересни въпроси. Благодаря.